На 1 октомври беше прият окончателният дневен ред съгласно точка 149 от правилника за работата. Сега предлагам след гласуването като първа точка ще бъдат изслушани декларации на комисията и съвета относно решението на Съда на Европейския съюз за ам, решението Safe Harbor. Освен това, комисиите по отбрана и бюджет са включили два доклада относно стратегическите инвестиции за поста на управляващ директор и на заместник директор. Ще си слушаме тези предложения. Днес, преди гласуването, тази точка е поставена в дневния ред. Съответно, заседанието днес ще продължи до 23 часа. Ако няма никой против, тогава дневния ред е прият с така предложените промени. Правната комисия е приела доклад за имунитет господин Цвевка, съгласно а, член 1, а, а, алинея 9. Тази точка също се включва а, в дневния ред. Групата на НП иска да се изкаже по декларациите на комисията и съвета относно решението на съда Сейф Харбър. Те искат тези а, декларации да завършат с резолюция. Тази резолюция трябва да бъде гласувана на третата а, сесия на парламента през октомври. señor presidente en efecto el grupo parlamentario popular solicita que. Благодаря, господин председател. Европейската народна партия би искала да се проведе дебат относно решението Сейф Harbor с цел приемане на резолюция на следващото заседание на парламента. Установихме, че нашите данни и нашата лична сфера не е така защитена, както бихме искали, и затова това Настояваме комисията незабавно да провери случая и да разработи необходимите разпоредби, е, за да можем да излезем от тази заплетена ситуация, свързана с постановеното решение на съда. Да, имаме дебат, имаме е, декларация и е, съответно това трябва да завърши с резолюция. Предлага се приемането на тази резолюция да стане на следващата пленарна, на следващата пленарна сесия. Госпожа Холмайер. Господин председател, уважаеми колеги, смятам, че ние сме единодушни, че решението на Съда на Европейския съюз означава отмяна и суспендиране на, реше... на системата Safe Harbor. Възоснова на натиска на Европейския парламент и на ЕНП, заедно с други политически групи, който беше оказан върху комисията, става ясно, че данните съгласно Safe Harbor не са достатъчно защитени. Ето защо е важно парламента да продължи по този път и да приемем една съвместна резолюция, за да изразим нашето становище и да поискаме от комисията заедно да бързо да намери начин да възстановим сътрудничеството и правната сигурност във връзка с защитата на личните данни от и към Америка. И Иска ли някой, който да се изкаже против искането? Да, Сейф Харбър е много важно решение и се радвам, че е НП винаги а, подчертава това. Чувала съм и други изказвания. Що се отнася до резолюцията, този парламент от години е заел една ясна позиция по Сейф Харбър. Данните не са сигурни с това споразумение и тази позиция ние няма какво да я потвърждаваме втори път, защото тя е ясна. Сега в момента топката е в полето на комисията и тя трябва да каже как ще подходи към това. Ние не можем да продължаваме по същия начин. Трябва да представим ново предложение и съответно след като комисията го представи, ние ще реагираме. Okay, Уважаеми дами и господа, тогава нека да гласуваме по предложението на колегата Гонзалес. Който е за да вдигне ръка. Кой е против? Отвърля се искането. Тогава нека да гласуваме електронно. Всички или колеги гласуваха? Още веднъж попитах всички ли успяха да гласуват. Край на гласуването. Искането се отхвърля. Групата на Обединената левица. иска да се постави в дневния ред точка с изказване на, на заместник председателя на комисията във връзка с атентата в Турция. Сега давам думата на Георги Охачи. Скъпи колеги, ще бъде огромна грешка, ако по време на това мини пленарно заседание не се заемем с въпросите, свързани с нашите съседни страни. Толкова хора загубиха живота си, не само през последния атентат, но и в непрестаните сблъсъци между турските военни сили и силите на кюрдите. Трябва да се вземе с този въпрос възможно най-спешно. За всички ни ще бъде полезно да обсъдим най-подробно тази тема, тъй като има опасност от истински хаос в региона и ние трябва да предприемем някакви мерки. Трябва да изкажем съболезнования на жертвите на атентата в Турция. И също така трябва да предприемем мерки въз основа на един задълбочен истински дебат. След а, арабската пролет и нейните последици никой не иска да види и турска пролет. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже в подкрепа на искането? Някой срещу него? Тогава нека да гласуваме. Който е за искането, моля да вдигне ръка. Кой е против? Искането се отхвърля. Тогава преминаваме към следващата точка от дневния ред. Подготовка на заседанието на Европейския съвет 15 и 16